задълженията на депутатите е, и е, техните е, други задължения. Също времено трябва да ви уведомя, че а, номинациите, ако а, не постъпят възраждения във връзка с съвместимостта,